So, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting. Дами и господа, нека продължим заседанието си. Първата ни точка е показатели за интеграцията на мигрантите. Това е доклад публикуван съвместно от ОИСР и Европейската комисия. Още изчакваме господин Гория, който е главния секретар на ОИСР. Ще ни представи доклада, когато дойде. Първо нека кажа добре дошла на госпожа Белинда Пайк от Генерална дирекция вътрешни работи. Предполагам, че можем да започнем с вашата презентация, госпожо Пайк, а съвместната публикация на ОИСРА и Европейската комисия представя резултатите от първото проучване във всички държави членки на ОИСРА. Това е за интеграцията на Емигрантите и техните деца. 87 показателя за етост, социални умения, образование, гражданско участие, социално сближаване. Има и показатели за конкретните групи. Млади хора много често за тях, по тях се съди за успеха или провала на интеграцията – на второ място мигрантите, които са и целевата група за интеграционните политики на Европейския съюз. Госпожо Пайк, заповядайте. А всъщност генералният секретар на ОИСР влиза в залата. Нека го изчакаме. So, then we have the pleasure to welcome. Имам удоволствието да кажа добре дошъл на господин Гория, генерален секретар на ОИСР. Той ще ни представи доклада на ОИСР и Европейската комисия. Заповядайте, господин Гория. Благодаря ви. Почитаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Много се радвам, че мога да ви представя основните резултати от доклада ни за интеграцията на емигрантите към 2015 година. Вие разполагате с копия от този доклад. Може да намерите текста и на нашата веб страница. Всъщност това е първото сравнение между всички държави от Европейския съюз и ОИСР. Ние обхващаме емигрантите и техните деца. Това е най-обхватният доклад като данни, що се отнася до интеграцията. И тук работихме с Генерална дирекция вътрешни работи на Европейския съюз. Интеграцията на емигрантите и техните деца е много важна за страните от тези ОИСРА. ОИСР. Разбира се, до голяма степен интеграцията определя съдбата на мигрантите в нашите страни. Нашият доклад всъщност изброява фактите и се преборва с някои от митовете, когато говорим за тази сложна тема. Имигрантите, разбира се, са доста голям дял от нашето население в ОИСР и страните от ЕС всеки пети е роден някъде другаде или е роден в страната, но поне един от родителите му са емигранти. Над 30% от 2000 година до сега е нараснал брой на емигрантите. Този брой ще продължи да расте. ние виждаме, че мигрантите и техните деца се интегрират във всички области на живота. Моят колега Стефан Карпета също е в залата. Той отговаря за отдела социални въпроси в ОИСРА. Тук някъде трябва да е и Кристоф, който е автор на доклада. Той всъщност координира и работата на различните екипи. Трябва да кажа, че има някои общи предизвикателства за всички страни. Новопристигналите емигранти са голям проблем, защото на тях им трябва време за да се адаптират. Дори в Австралия Канада, Нова Зеландия, които имат големи успехи в интеграцията, има проблеми. Виждаме, че новопристигналите не се интегрират толкова добре на пазара на труда, колкото родените в страната. Всъщност, ние можем да разберем причините за това, но цифрите все пак са красноречиви. След това много често някой от тях може да си намерят работа, но се оказва, че дори да има по-голяма заето сред определена група, тя е при ниско квалифицирания труд. Имаме и емигранти, които са квалифицирани, добре образовани, но когато се конкурират с родените в страната в почти всички държави на ОИСРА, се вижда, че те всъщност изпълняват ниско квалифициран труд, за който са свръхквалифицирани. С други думи, работата, която вършат, изисква много по-малко от това, за което те са обучени. В Европейския съюз е два пъти по-голям броят на тези, които са свръхквалифицирани емигранти. Има, разбира се, и големи разлики между държавите. Да започнем от приема на емигранти. Първо, ако разгледаме образованието, заетостта, семейството, разселването заради войни, събиране на семействата. Всичко това са различни групи емигранти, но предизвикателствата са много големи за страните, които привличат огромен брой емигранти по хуманитарни причини. Най-вече това са скандинавските страни. И тук политиките за интеграция наистина могат да бъдат отрешаващо значение. Също така виждаме, че емигрантите, които са прекарали по-дълго време в страната, имат и по-добри резултати, както може и да се очаква до някъде, но сега това е документирано. Разликите са най-големи при новопристигналите Швеция, Холандия, Франция. Там обаче има повече успехи. Сега нека да се спра на някои от другите разлики. Първо, ако разгледаме фактора економическо състояние в страната домакин. Ясно е, че това е от голямо значение за емигрантите, по-голямо за тези, които пристигат като емигранти, отколкото за родените в страната. Същевременно тук има и цикличност и за Южна Европа предизвикателствата за интеграцията са много по-големи, много от ниско квалифицираните мигранти загубиха работните си места в последно време заради кризата. Тези, които все още са на работа, работят при голяма несигурност и всъщност са заплашени от бедност на работното място. С други думи, те работят, но това, което получават е твърде малко и те са обречени на бедност, дори и да работят. Това, разбира се, е свързано и с лоши жилища, лоши условия за живот, малко помощи и така нататък. Когато няма социална интеграция и достъп до пазара на труда, това се отразява зле и на мигрантите, и на техните деца. Всъщност най-обезпокоителното заключение може би, е, че проблемите на емигрантите се прехвърлят на техните новородени на място деца, особено при по-низко образованите. С други думи, виждаме, че същите социално-економически слабости, които водят до уязвимост при родителите, се възпроизвеждат – виждаме, че при нискообразованите слоеве децата продължават да остават в същата група. Затова ние трябва да намерим начин да прекъснем тази порочна връзка. Също но образователните системи често не разполагат с ресурса, за да се справят с този проблем. На 15 годишна възраст в много страни като Австрия, Белгия, Франция, Италия, Холандия, Испания и други образователните резултати на родените на място деца на емигранти са много по-лоши от тези деца, чието родители са родени в страната. Това са деца, които всъщност са били образовани изцяло в приемната страна. Те не са пристигнали на някаква възраст от Латинска Америка или Азия. Не, те са родени в тази страна. Цялото им образование е протекло там, но виждаме, че изостават с цяла година в образованието си. Именно заради това прехвърляне на трудностите от деца – към родители. Емигриралите на по-късна възраст винаги имат проблема, че те са били отгледани и обучени в чужда страна, но това не би трябвало да бъде пречка за техните деца, родени в приемната страна. И точно това е тъжното тук, че образователната система на приемната страна не е успяла да гарантира равни възможности. Нещо, което е неприемливо от морална, етична гледна точка. Освен това е политически опасно. Това е пречка за приобщаващия растеж, за социалното сближаване. Да не говорим за пропуснатите економически ползи. Децата на емигрантите в Европа всъщност имат половината от вероятността да се представят добре в училище в сравнение с техните местни връзници, като тези връзници може да са от семейства с скромни доходи, но те произхождат от родители, родени в страната. След това прехода от училище към работа също се оказва труден. Говорим за деца на емигранти в Европа. При тях този преход от училище към работа е особено труден. Всеки пети, всяко пето дете на родители емигранти всъщност се оказва в ситуацията, където нито учи, нито работи. Ако сравним с тези, чието родители са от страната, то това е всеки седми младеж а ако детето е пристигнало след 15 годишна възраст, то тази цифра вече е всеки трети младеж. Като говорим за проблемите на интеграцията, трябва да отчетем и дискриминацията спрямо родените в страната деца на мигранти. Със сигурност има такава дискриминация, когато младите хора имат родители мигранти. Над всъщност почти всеки пети, ако не и четвърти, чувства тази дискриминация. И много често децата се чувстват повече дискриминирани, отколкото родителите. Това е огромен неуспех на системата. Трябва да знаете, че по-образованите се чувстват повече дискриминирани, отколкото нискообразованите, което също е парадоксално, но очевидно, когато си по-образован, имаш и по-големи очаквания и си по-разочарован, когато не успееш при едни и същи условия. Това би трябвало да ни накара да предприемем действие, много е важно за хора като вас, за тези, които взимат политически решения. Това е решаващия момент. Всъщност ние никога не сме знаели толкова много за явлението емигранти и техните деца. Сега за първи път го знаем, защото доклада е наистина първопроходец – винаги говорим за миграция и интеграция, но се оказва, че не знаем нищо за нея. Сега поне имаме данните и те първа ще научаваме все повече и повече. Уважаеми дами и господа, оказва се, че страната по происход все още има огромно значение за шансовете на всеки един. Спомням си какво каза президента Обама. Не бива вашето бъдеще да зависи от адреса ви. Но точно за това става дума, ако разширим идеята за адрес, така че тя да включва и страната по происход. Въпреки постигнатото в много страни, трябва да се направи далеч повече така че мигрантите и техните деца да успеят в живота. Имиграцията е много важна за едно добро бъдеще за всички. Скъпи приятели, тези предизвикателства не са непреодолими. Европейските държави и държавите членки на ОИСР са постигнали напредък. Повечето мигранти и техните деца са по-добре интегрирани на пазарите на труда. Но това не означава, че интеграцията е качествена. Все още предстои много работа. Успешната интеграция означава максимално разгръщане на потенциала на емигранта, така че да се извади най-доброто от него и то да бъде в полза и на самия човек, и на обществото, в което се интегрира. Така че нека продължат усилията, нека също така да наблюдаваме как свикват емигрантите с новите си страни. Как това може да бъде направено възможно най-добре? За първи път го проследихме 2012 година, сега отново, но ще продължим тези усилия благодаря и за дадената ми възможност. За мен е наистина чест възможността да разговарям с вас, да ви вълдушевя, но също така и да ви притесня, защото е важно да се покажат успехите, за да продължат усилията, но е необходимо и също така да си даваме сметка, че може да работим и по-добре. Благодаря, господин Гория. Сега Белинда Пайк от името на комисията GD Хом. Благодаря. Комисията много се радва, че има възможност да публикува този доклад е, заедно с ОИСР. За мен е чест, че генералният секретар на ОИСР успя да дойде в Брюксел с цел да представи доклада пред вашата комисия. Както знаем, миграцията е въпрос, който вълнува всички в момента. Видяхме на Европейския съвет колко проблематичен стана дебата, когато стана дума за новото поколение и миграцията. Предложението за презаселване е част от един по-широк пакет и тук се включва и интеграцията на граждани на трети страни, включително онези, които имат нужда от закрила. Онези, които бягат от конфликти, от преследване, които е, идват не просто за да получават, те искат и да допринасят, искат да получат нови възможности и да не бъдат преследвани и да се страхуват. За голяма част от мигрантите в Европейския съюз причината да се преместят в него е нуждата. Иммиграцията и интеграцията са важни за економическото и социалното сполутяване на нашия континент. Основната задача да интегрират иммигрантите пада на плещите на държавите членки и особено на местните и регионалните власти. Европейския съюз обаче осигурява стимули за държавите членки с цел интеграция на гражданите на трети страни. Тук се включва и значителна финансова помощ. По време на предишната финансова рамка имахме Европейския фонд за интеграция. В новата финансова рамка имаме фонда за предоставяне на обежище интеграция Някъде около 600 милиона евро са предвидени за тази цел. Парламента настоя държавите членки да използват поне 25% от средствата по фонда за интеграция и ако това не се случи, те трябва да могат да обяснят пред парламента и пред гражданите защо това не е така. Наша задача естествено е не само да осигуряваме средства. През последното десетилетие се опитахме да насърчим сътрудничеството в областта на интеграцията между държавите членки. Преди 10 години държавите членки приеха общи принципи за интеграция. Преди 5 години, по време на Испанското председателство, държавите членки приеха показатели с цел измерване на интеграцията. Решението се нарича решение от Сарагоса и показателите се наричат показатели от Сарагоса. Доклада използва много от тези показатели. Той е, съдържа много информация, която ще е полезна за вас, политиците. Има една глава 14, която съдържа данни за Европейския съюз. Целта не е тук да се прави класация, а да се покаже какви политики може да има за по-добра интеграция. Господин Гория говори за много от тях. Като цяло доклада разглежда ОИСР. Аз ще поговоря малко за фактите, които засягат Европейския съюз. Заетостта сред гражданите на трети страни е, е около 50% до две трети от заетостта на местното население. Ако успеем да подобрим заетостта на гражданите на трети страни, ще постигнем една от целите е, по програмата Хоризонт 2020 година. 20% имат е, много ниско ниво на образование, 18% от е, тези хора са под 24 годишна възраст. Както вече чухме, Получаването на добро образование не означава, че ще бъдеш възнаграден на трудовия пазар. През 2014 година само 64% от гражданите на трети страни с университетско образование имаха работа, която отговаря на квалификацията им в сравнение с над 80% от местното население. Освен това, има разлика между онези, които са получили дипломата си извън Европейския съюз и онези, които са я получили в Европейския съюз. Тук има доста материал за размисъл. Това означава прахосване на ресурси и от гледна точка на самите граждани, и от гледна точка на економиките на Европейския съюз. Неблагоприятното економическо положение естествено има и въздействие върху социалното положение на гражданите. Голям процент от тези хора през 2013 година, т.е. два пъти повече отколкото местното население, са били изложени на риск от бедност и социална изолация. Доклада говори и за това до каква степен гражданите на трети страни смятат, че са обект на дискриминация. Това е така, това е факт във всички държави членки, макар че има разлики между държавите. Много от заключенията, колкото и да са мрачни, дават повод за надежда. Страните, които са дали убежище на повече мигранти като брой, се справят по-добре и с интеграцията. Това е един положителен факт. Доклада показва освен това, че интеграцията е дългосрочен процес, но той дава резултати. Пропуските, недостатъците, които се споменава в доклада, се виждат най-вече по отношение на мигрантите, които са дошли неотдавна. Онези, които са дошли преди повече от 10 години са много по-интегрирани в обществата. Повечето мигранти стават активни граждани. През 2013 година почти две трети от тези, които са родени, в, Европе... Тоест, родени извън Европейския съюз, са получили гражданство на страната, в която пребивават след 10 години в съответната страна. Голям процент от тях са участвали на европейските избори. Това са част от резултатите. Естествено, може да видите разбивката по държави членки. Комисията, както вече заяви, смята, че трябва да продължи работата по отношение на интеграцията на мигрантите. Искаме да работим заедно с парламента. Много се радвам, че сега имаме солидна основа от факти, на която да стъпим. Искам да поздравя ОИСР за този доклад, да им благодаря за сътрудничеството не само в тази област, но и в областта на законната миграция. Стана ясно неотдавна, че много от въпросите, които се обсъждат в областта на законната миграция в ЕС, са обект на обсъждане и в ОИСР. Благодаря още веднъж за това, че ме поканихте. Благодаря, казва председателя. Времето доста напредна. Трима колеги са се записали за изказване. Сега ще им дам думата. Ана Гомеш е първа. Заповядайте. Благодаря за този доклад. Той е много интересен. Много са интересни данните, които са включени в него. Мога само да се надявам, че ще накарате членовете на Европейския съвет да го прочетат. Те имат нужда от това. Чувам, че последният дебат е бил скандален. Той не е бил за Гърция, за миграцията и предложенията на Комисията за миграцията. Тези дами и господа трябва да прочетат тази книга, ако трябва и на сила. Искам да ви попитам, можете ли да направите, да ги убедите, има ли начин да ги убедите, че единственият начин да спрем трагедиите в Средиземно море, да сложим край на трафикантите на хора, е да осигурим законови пътища за достъп на мигранти. Искам да посоча също така много от неохотните реакции на нашите правителства са свързани с настроенията в много от нашите общества – които се плашат от мигрантите, въпреки че, както показва книгата ви, имаме нужда от мигранти. Ние имаме мигранти по най-различни причини. На първо място е економическа ефективност. И те са много важна част от социалната тъка на нашето общество. Те са много важни и за балансиране на бюджетите на социалното осигуряване. В моята страна, след от 2008 година, аз съм от Португалия, броят на мигрантите спадна рязко, може би с 10 пъти. Actually... И всъщност това, което се увеличи, са а, емигрантите в резултат на сляпата политика на економии, наложена от така наречената тройка. И какво имаме сега? Надявам се, че следващият ви доклад на господин Гория, ще направите ли доклад за въздействието на политиката на строги економии върху емиграцията и изтичането на мозъци в Южна Европа. Онези, които емигрират, са квалифицирани, квалифицирани младежи, от които имаме остра нужда за е, обществото си в Португалия, например, трябва да се върнеш 50 години назад, за да видиш също ниво на емиграция, като, като това, което наблюдаваме сега. 300 000 души са емигрирали през последните години. Отбелязах онова, което казахте, господин генерален секретар, за чувството, че си изолиран, особено за децата на мигрантите. Един, това всеки пети, и страшно много. Много мнозина като че ли не искат да разберат, че тази политика е която води до социална изолация. Тя върви ръка за ръка с, и, строките, с строгите економии и тя води и до производство и създаване на чуждестранни бойци. Председателят, моля ви, не дейте да се изказвате повече от две минути, тъй като нямаме време. Биргит Сипел е следващата. Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря за тези доклади и данни, защото онова, което чухме, тук съвсем не е ново, но често ни липсват данните и фактите, за да докажем онова, което казваме. Много е тъжно, че в държавите членки, ако родителите ти са бедни, ти си беден. Ако родителите ти са с ниска квалификация, и ти ще бъдеш ниска квалификация. Така че ние увековечаваме бедността. Това е а, тъжна реалност в нашите държави членки. Тъжното е, че държавите членки не полагат усилия това да се промени. За децата на мигрантите тази ситуация е още по-лоша. Напълно съм съгласна, че това не може да се приеме както от човешка гледна точка, така и от економическа такава. И мисля, че когато говорим за децата на иммигрантите, тази продължаваща дискриминация в различни области влияе и върху онова, което говорим напоследък за радикализацията, защото разбира се, децата на мигрантите се чувстват по-голяма жертва на дискриминация от родителите им, защото родителите са, за, са живели с чувство, да, ние сме чужденци, трябва да започнем да се интегрираме, но децата се раждат тук и те не се чувстват граждани. Аз съм граждани на тази страна, но се чувстват като граждани. И има очевидно много основания да започнем да работим и да полагаме усилия. Мога само да се надявам, че усилията, които ще предприемем, ще променят нещата за мигрантите. Очевидно е, че трябва да работим с децата, с гражданите. Съгласна съм обаче, че по отношение на мигрантите и децата на мигрантите ситуацията е още по-лоша и трябва да направим нещо. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря съвсем накратко. Искам да ви благодаря за това проучване, което е, съответства на това, което говорихме миналата седмица, беше ни представена економическата добавена стойност на иммиграцията. В страните, в които има интеграция на иммигрантите, има полза за всички. Това става и много ясно в вашето проучване. Беше, беше я, стана ясно и миналата седмица. Имаме два вида иммиграция. От една миграция, при която всички ресурси се влагат в граничен контрол и миграция, при която се инвестира в интеграцията мигрантите. Надявам се, че този доклад ще бъде прочетен. Това е друг подход, економически, и той показва, че от иммиграцията има економическа полза. Няма значение дали става дума за новопристигнали иммигранти или за по-стари такива, госпожа Лауристен. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на ОСР за това томче, защото аз работя в областта на изследването на интеграцията от 1997 година. Ние очаквахме отдавна тази широка сравнителна картина. Отва, което не виждам тук е някакъв обзор на политиката на интеграция в различните страни. Има разлика между страните, има много неща, които могат да се обяснят с различията в интеграцията. ОИСР е извършил сериозен сравнителен анализ и може би следващата стъпка е да се огледат е, стратегиите за интеграция или тяхната липса. И е, много е важно също така да разберем каква е, е истинската е, картина. Тя е многоизмерна. Тук имаме таблици, които са двоизмерни, но като индекса на човешко развитие – може би трябва да има индекс на интеграцията. Аз съм от Естония. Ние сами разработихме е, индекс за интеграция, който включва гражданство, език, е, пазар на труда и така нататък, може, могат да се включат и други. И ако има стандартизиран индекс за всички страни, да ги сравним с политиката, е, ще създадем, ще създаде нещо много полезно за съвета и за други, защото по този начин можем да се преборим с стереотипите. Това въжи за съвета, ако разполагаме със сравнителна картина. Госпожа Кенги, има думата. Благодаря. И аз благодаря на докладчиците за този доклад, който е изключително полезен. Аз бях министър на интеграцията и аз исках да разполагам с такъв документ, на който да се осланям в работата си. Често настоявах за него и сега се радвам, че вече има такъв и ни го представихте. Този документ ни показва много ясно, че трябва да е, престанем да работим в спешен порядък. Е, явлението иммиграция е структурно явление. Данните го потвърждават и имаме нужда от конкретен отговор Имаме нужда от обща идея в областта на иммиграцията и това виждане да се превърне в конкретни проекти. Този документ е, може да се използва като основа. Тук нека да използваме положителната практика от гражданското общество, но според мен тази практика не се използва достатъчно. Изхождайки от тези данни, можем да се опитаме да обединим на едно място всички проекти и да създадем една цяла а, система. Политиката за интеграция трябва да бъде интегрирана самата тя тази инициатива е и повод за да помислим заедно за дългосрочната политика за интеграция. Дали тя съответства на данните, които представихте. Нека да се нека да използваме принципа на териториалност. Всяка държава членка също води своя политика. Много съм доволна, че чух онова, което казаха колегите държавите членки, трябва да използват този документ, за да създадат политика на интеграция, която да доведе до по-добро съвместно съществуване на общностите, населяващи територията на страната. Благодаря, господин Гория. Искате ли да отговорите? Благодаря за коментарите, благодаря за сътрудничеството. Не се, не се чува. Микрофонът не е включен. Ние разработваме заедно добри документи, заедно постигаме добри резултати. Благодарен съм ви за това. Ана Гомес е, казва, че трябва да ударим с тази книга членовете на съвета по главите. Аз мисля, че можем да използваме един по-малко радикален метод, да им раздадем копия ще дадем на служителите копия, ще им дадем USB флашки, за да не режем твърде много дървета. Ще дадем на ръководителите този документ. Аз ще го изпратя на всички ръководители на държави, на Г20, на всички ръководители на държавите, чеки Нойсера, на всички министри след това на заместник министрите, герма, генералните директори. Проблемът е, че трябва да разберем, че хората се чувстват леко застрашени, леко стреснати поради мащабите на а, иммиграцията и броя на мигрантите. Не съм а, очуден, че заседанието на съвета е приключило с а, горчива нотка. Не става дума. Въпросът не е имаш ли добра политика за иммиграция или не. Става дума за институции, за подготвеност. Когато Либия се разпада, когато Сирия се разпада, когато милиони прекусяват границите, това не е трудова миграция. Това не са хора, които тихо и мирно ще се заселят и ще поискат да ходят на училища и университети. Това са хора, които се боят за живота си явлението е малко по-различно, но да, бих искал да кажа, че до, до преди тези а, много драматични последни седмици, е, резултатът, констатацията беше ясна, че иммиграцията е полезна, тя не е в тежест на дънакоплаците. Да с Сесилия Малстром и Ласло Андор пред няколко години ние представихме конкретни данни, които говорят за економическа полза. Как, разбира се, при тогава, когато безработицата се повиши и има иммиграция, няма ползата намалява, може да се окаже и отрицателна, но като цяло миграцията е положителна. В, застаряващ, в едно застаряващо общество само с иммиграцията ще има економически растеж, ще има растеж на производителността и ще има някакво економическо бъдеще от друга, другата страна на медала е свиване на обществото, така че добре управлявана иммиграционна политика може да доведе до по-жизнеспособно общество. Само, че всичко зависи от качеството на интеграцията, както каза Ана Гомес. Нека сега премина към следващият въпрос. Колегата се опитва да ми каже, че трябва да побързам. Всеки пети е много. Е, всеки трети е също много. Бройката е твърде висока и това не е свързано само с е, режима на економии. Съмнявам се, че това е причината. Строгите економии просто затрудняват нещата. Те, тя води до съкръщаване на бюджета, но и бюджета трябва да се разпределя по-добре. Госпожо Сипел, нека да ви кажа, че имаме нужда от факти. Да, обсъждаме този въпрос много добронамерено, но фактите помагат с фактите е, се избягват е, идеологически натоварените дискусии, защото и по отношение на промените в климата има хора, които отричат, че има такива. Науката е тази, която доказва какво има и какво няма. В този случай смятахме, че знаем, сега вече знаем, че знаем и, и разполагаме с добра основа за полезен дебат. Ган Ана Гомеш каза, да, зависи от държавите. Вярно, но органи е, като вашият е, спомагат да се разпространи информация. Мисля, че трябва да се осигури политическа подкрепа, за да се предприемат е, дейности. Госпожо Бонфуа. Имиграцията е полезна за всички и въпросът е контролът срещу инвестиции в е, интеграция. Естествено, Граничният граничния контрол е безсмислен, тъй като мигрантите ще намерят начин да го преодолеят. Аз съм мексиканец, госпожо. А, така че аз познавам много добре явлението миграцията, защото от а, стотици хиляди мексиканци са мигрирали в Съединените щати. В Съединените щати има повече испаноговорящи, отколкото афроамериканци и 12% от населението са испаноговорящи. И 70% от тях са мексиканци. Тоест в Съединените щати живеят 25 милиона мексиканци. Така че аз съм запознат много добре с проблемът. Тоест това, че господин Доналд Трамп наскоро каза нещо за иммиграцията. И има едно чувство за това, че си жертва на нашествие, че губиш това, което имаш. Не е страхът от споделянето, а страхът а, от това да споделиш а, своята част от баницата и да, каже, и да кажеш, че трябва, баница трябва да се раздели между повече хора. Парти де, де, де, това не е така. Въпросът е как да интегрираме мигрантите, за да се увеличи економиката, за да стане тя по-голяма, по-мощна. Ето това е големият въпрос. Защо, ето защо въпросът за уменията и знанията е толкова важен. Квалификация, преквалификация. Не става дума само за образование професионалното обучение, продължаващо обучение, обучението на работното място. Всяко предприятие трябва да се превърне в училище или дори университет. Това изисква координация между институциите, синдикатите, работещите, предприятията и разбира се правителствата. Казват ми, че времето ми изтече въпроса за политиката, за интеграция и обзор за тази, на тази политика. Необходим е многоаспектен подход. Ние не се опитваме да правим класация. И госпожо Кенге, ще кажа само, че съм напълно съгласен с вас. Въпросът се състои в това, че държавите членки трябва първо да се информират, след това да дискутират, но в крайна сметка трябва да решат. И ние трябва, всички ние, трябва да разговаряме. В крайна сметка, ръководителите са тези, които взимат решения. Ние можем само да дадем началото на дискусията и затова понякога водим доста емоционални дискусии, които не са много конкретни, но мисля, че има какво да направим. Uh, много съжалявам, че ще трябва да приключим този толкова интересен доклад, защото просто нямаме време и за това сега просто ще ви благодаря за това, че бяхте тук. Благодаря ви и за работата, която вършите. Следващата ни точка. Доклада на Европейския надзорен орган за защита на данните. Много ми е приятно да кажа добре душа на Джовани Бутарели, който ще представи годишния доклад за 2014 година. Този доклад покрива един преходен период между предишния и настоящия екип от надзорници, назначени миналия декември. Искам да благодаря на господин Бутарели е, за работата, извършена от неговия екип. Сега ще му дам думата, за да представи доклада, след което ще пристъпим към дебата. Почитаеми господин председател, уважаеми членове на комисията Либе. Наистина, днес е денят, в който е и края на този преходен период за нашата институция. Много се радвам, че мога да представя годишния доклад за 2014 година. Всъщност, ЕОЗД сега ще започне да работи по-активно заедно с вас по някои от големите предизвикателства на тази цифрова Европа. При нашите назначения вие се обърнахте към колегата Бушеровски и към мен. Казахте, че трябва да се предложат конкретни препоръки и решения на проблемите, така че да работим в световен мащаб – заедно с колегата. Ние, разбира се, се ползваме от европейската експертност по един независим начин и за това заедно с вас ще търсим възможните решения. Нека ви уверя, че Европейският съюз наистина е единен. Ние хвърляме и мостове към нашите задморски партньори – Помагаме ви също така и по работата по някои по-деликатни теми, като данните на пътниците, ПНР. Нещо, което беше обсъждано тази година с стотици изменения. Аз си давам сметка колко голяма е вашата задача тук и колко е трудно да се стигне до консенсус. Но така или иначе, Основното притеснение на ЕОЗД, ако сравняваме и с това, което казахме през януари тази година пред вас, то основното ни притеснение е дали наистина се поставя акцент върху демократичната проверка при събирането на тези резервационни данни на пътниците. Вие, разбира се, сте законодателите, знаем, че политиката е изкуството на възможното. Това, което ние можем да направим е да бъдем обективни, когато ви съветваме и да обясняваме колко сериозни са понякога последствията за отделните хора – Нека кажа, че защитата на данните в ЕС би трябвало да се смята за успешна. 2014 година до някъде беше пределна в защитата на данните, защото имаше един преход от това, което беше на хартия, към реалността. 2014 година за нас беше несигурна година, година на преход – заради процедурата на нови назначения, но, както виждате и от доклада, който е представен на вашия секретариат и тук е раздаден в три езикови варианта, така както може да видите, ние работим усилено. Съдът на Европейския съюз миналата година се произнесе по законовите ограничения при наблюдението. Това беше много важно решение. Ще ви напомня и за делата с Google и правото да бъдеш забравен. Европейският парламент освен това помогна да се преработи текста на регламента за защита на данните и ние, разбира се, работихме заедно с докладчиците, докладчиците в сянка, нещо, което направихме с удоволствие. Струва ми се, че след това, което научихме за наблюдението и проследяването, всички си дадохме сметка, че трябва да знаем – как се обменя информация между Европейския съюз и неговите глобални партньори. Това е и в стратегическите насоки, залегнали в нашето становище относно вътрешните работи. Също така ние сме готови да разработим и секторни насоки – е, за да подготвим по-добре разработването на политики. Готови сме да работим и с вашата комисия. Както знаете, преди 4 месеца публикувахме стратегия за приемственост и промяна. Колегата Вояровски и аз работихме заедно с партньорите ни двустранно, на международно ниво. Имахме и работната група по член 29. Съвместната ни работа беше свързана с въпроса доколко европейските органи се справят с своите задачи, когато боравят с данните на гражданите и организациите. Ние излязохме и с предварително становище, след като Направихме анализ на преработката на данните и на получените оплаквания, към които се отнасяме много сериозно. Проведохме инспекции на място, включително говорихме и с Комисията и Европейския парламент. За нас е много важно също така да сме сигурни, че в самите европейски институции съществува тази култура на защита на данните – защото имаме деликатните теми за конфликта на интереси при председателите, боравенето с данни. Искахме да направим също така оценка и на последиците от въвеждането на всички тези нови и мобилни технологии. Проследяваме и доколко веб страниците на европейските институции отговарят на изискванията. С други думи, ние ще консултираме, но проактивно – Имаме 46 официални и неофициални коментара по различните мерки. Публикувахме становището, публикувахме и доклади, например доклада за връзката между конкурентоспособност и защита на данните при цифровата економика – допринесохме и за работата на групата по член 29. Що се отнася до легитимния интерес, например, това е едно от важните изисквания за наблюдение на личните данни. Работихме и по правото на личен живот в интернет. Отскоро Работим и с националните надзорни органи, както и академичните и стопански среди. За нас е важно да се отразят проблемите, свързани с неприкосновеността на личния живот, но да се работи и с самите специалисти, за да имаме инженерните разработки, които да го позволяват. И накрая, ако разрешите, ще кажа, че все още към Европа има големи очаквания, що се отнася до защитата на данните. Вчера ние разговаряхме с представители на 109 страни. За първи път европейците се оказват младсинство. Ние трябва да имаме преди това, което се прави от Япония до Бразилия, до Африканския съюз. Приемат се нови норми. При нас непрекъснато идват нови делегации от къде ли не Баро, Марокко, Бермудските острови. Всички те искат да знаят какви са решенията, които се взимат тук. Така че с тази реформа на защитата на даните ние извършваме това, което е правилно, но е необходимо наистина всички да разбират добре какво означават новите норми. Не можем да си позволим грешки. Това е реформа за следващото поколение, тъй нареченото поколение Z – това са тинейджерите, децата, родени в последните 15 години, които ще познават единствено интернета и тъч екраните. Следователно, ние трябва да извършим реформата правилно. Защото в наше време 20 години се равняват на цял век – освен това е много важно при тази реформа човекът и неговото достоинство да бъдат в центъра. По-късно този месец ние ще демонстрираме на практика своя ангажимент да ви помагаме. Ще излезем с доклад, който да може да се изтегли и на един обикновен смартфон. Технология, която е лесна за ползване, и която ще бъде достъпна за всички, които се интересуват от реформата. Тук не става дума за някакъв конфронтационен текст, по-скоро използване на нашия опит, за да се направи вземат правилните решения. Член по член ние ще сравним проекто регламента за защита на данните с различните текстове на комисията, парламента и ще дадем своя съвет това, което според нас е възможно, за да се постигне най-добрия резултат. Искаме да се запазят предпазните механизми. Те не бива да бъдат отслабвани. През следващите 23 години трябва ни една гъвкава система, също така, която да е лесна за малките и средни предприятия, технологически неутрална система – която улеснява и сътрудничеството между органите за наблюдение на данните. С други думи, по-упростена система, защото такива изисквания се изпълняват по-лесно. Знаем, че масовото събиране на данни е реалност. Лесно е да се проследи всичко, което се прави в интернет, както и използването на социалните медии. Необходимо е обаче да се водим от принципите на защита на данните и неприкосновеност на личния живот, принципи, които са същностни за Европейския съюз. Така че нека прегърнем новите технологии – без това да накърнява основните права. Ние ще ви помагаме, ще ви напомняме е, за етичното измерение на новите технологии и последиците за човешкото достоинство в бъдеще. Това мога да кажа по ежегодния доклад, оповестен днес бихме искали да позволим и на регулаторите, и на гражданите да се справят с предизвикателствата. Почитаеми членове на комисията Либе, нека кажа няколко думи за моя предшественик Питър Хостингс, който работи повече от 11 години по създаването на тази институция и наистина я разви. Европейският съюз трябва да покаже през следващите 6 месеца, че може да бъде лидер и наистина може да промени живота на обикновените хора. Благодарение на усилията и на Питър, и на мен, нашата институция е готова да ви помогне. Благодаря ви за вниманието. Ето ви, господин председател, и едно символично копие от доклада, което е подарък от моите служители. Благодаря ви. Господин Бутарели трябва да си тръгне след 30 на минути, затова ще ви помоля да правите много кратки изказвания. Петима са се записали господин Бони. Благодаря. Благодаря много за тази презентация и за годишния доклад. Мисля, че сега е времето да се обърне внимание на новите предизвикателства. Те са общи за парламента, за комисията Либе и за вашия надзорен орган. Първи ми въпрос по какъв начин може да ни окажете подкрепа в процеса на тристранен диалог? Е, започнахме процес на тристранен диалог е, по отношение на DGPR. Мисля, че вашето познание е ценно в това отношение. Може ли да упростим е, част от които се стремим и какъв може да е вашия принос? На следващо място, какъв ще е вашия принос в така наречения план за прилагане? Той е много важен за изпълнението на регламента за защитата на данните. Мисля, че ако не приключим работата по този регламент, познат като DGPR, то би трябвало до края на годината да започнем процес на консултации с различни заинтересовани страни. Естествено, стремежа е да приключим до края на годината. Как може вашата служба и вашите служители да участват в този план за изпълнение и как може да допринесете за повишаването на осведомеността относно защитата на личното пространство и личните данни. На трето място. Сега започваме дебатите по единния цифров пазар в Европа. Това е нов феномен. Има много нови явления, като интернета на нещата, роботиката и така нататък. Каква може да е вашата роля в тази област и на последно място, тъй като не искам да си изказвам твърде дълго, какво смятате за директивата за електронната лична неприкосновеност? Трябва ли тя да се превърне в допълнително решение към DGPR, след като приключим работата там? Благодаря, господин Коелю има думата. Благодаря, господин председател, господин Бутарели. Аз няма да коментирам доклада. Не съм имал време да го прочета внимателно, но мисля, че вие създадохте добра представа за работата на вашия надзорен орган за защита на данните. Аз споделям вашето виждане относно господин Питер Хъстингс. Той беше отличен ръководител на вашата организация и съм сигурен, че и вие ще бъдете такъв. Следващата година ще имам възможност да анализираме първия доклад под вашето ръководство. Колегата Бони вече зададе няколко въпроса. Какво смятате вие за сътрудничеството между съвета и парламента по регламента и директивата? Коментирайте, моля, три аспекта. На първо място. Какво смятате за резултата от преговорите до сега? В правилна посока ли се движим или ще намалим, ще ослабим защитата на данните. Казахте във вашата реч, че желаете и ние желаем същото, а именно да има по-високо ниво на защита на данните. Можем ли да постигнем това? Втория ми въпрос. Процедурата. Както знаете, парламента от самото начало иска регламента и директивата да се разглеждат в пакет. Съвета обаче е готов да приеме споразумение по регламента по-охотно, отколкото по директивата. Някои хора казват, че не трябва да се губи набраната скорост и съответно трябва да се даде възможност да се разделят разговорите, т.е. да има по-бързо споразумение по регламента, отколкото по директивата. Какво смятате вие в това отношение? И на трето място коментирахте новия инструмент. Не знам дали правилно съм ви разбрал. Казахте, че този инструмент дали ще ни помага в рамките на тристранния диалог, ще ни дава информация в работата по всеки конкретен член или имахте предвид нещо друго? Благодаря, госпожа Биргит Сипел. Благодаря. В началото трябва да кажа, че тъй като цифровизацията се развива с голяма скорост, имаме нужда от по-добри стандарти за защита на данните, на личната неприкосновеност на хората. В вашето прескомюнике казвате, че една от преамбилните точки в настоящата директива за защита на данните казва, че технологията трябва да е в служба на човека, а не обратното. Напълно съм съгласна с това твърдение. Понякога оставам с впечатлението обаче, че когато говорим за цифровия пазар, е, се стремим точно към обратното. Говорим за възможности за пазара, за предприятията, не казваме нищо обаче какво може да е положителното въздействие върху гражданите, работниците в различните им роли. И още нещо. Политиците и много граждани в момента смятат, е, че няма опасност, е, че много хора знаят всичко. Хората казват, нямам какво да крия. Само, че с събирането на все повече и повече данни и с е, тяхното профилиране и анализ на профилите, хората ще разберат, че, че в крайна сметка ще има последици. Това може да доведе до отрицателно въздействие. Застраховката на човек може да стане по-скъпа, може да не се отпускат кредити, защото може да смята, че съответното лице е недобър платец, даже някои услуги могат да бъдат отказвани на хората. Аз, например, твърдя, че PayPal не е кой знае колко добра инициатива. Много хора смятат, че това е един добър начин да се изпращат пари по интернет. Днес обаче прочетох, че PayPal е променил условията на работа и когато искаш да го изпращаш, ползваш, трябва да предоставяш името си, датата на раждане, данните си, снимката даже и с тези данни PayPal може да прави каквото си иска. С други думи, ма е по-добре да си купиш книга в местната книжаренца, отколкото по интернет. Ето защо всичко това, което казвам, демонстрира, че трябва да има по-добри стандарти за защита на личната свобода. И се надявам, че е, вие ще допринесете е, за тази по-добра защита и ще имаме един пакет за защита на данните, който наистина да отговаря на е, едни строги критерии. Благодаря. Господин Албрехт има думата. Благодаря. Не бих искал да повтарям онова, което беше казано от колегите Бони Коелю и Сипел. Искам да чуя вашите отговори точно на тези вече зададени въпроси. Те са много важни за нас. Искам да разбера какво смятате по отношение на дебатите за текста на регламента. Какво смятате за някои обвинения, които чуваме, че предложенията на парламента и на съвета могат да попречат на растежа. Споделяте ли виждането, че има противоречие от една страна между защитата на личните данни и възможността да се обработват лични данни с цел и иновации. Е, смятате ли, че може да има постигане и на двете, без да има конфликт? Мнозинството от депутатите в парламента и мнозинството от държавите членки е, целяха точно намирането на такава пресечна точка с тази реформа. Мисля, че малко се отдалечихме от тази цел. По-настоящем много хора казват, че ще се постигне ли едното или другото. Как да намерим тази пресечна точка и чрез технически похват? Искам да разбера какво смятате. На второ място. Каква е вашата оценка за дебата относно съразмерността на използването на лични данни с оглед на сигурността? Знаете, че обсъждаме така нареченото масово а, съхраняване и запазване на данни не на последно място във връзка с данните на пътниците или така нареченото ПНР. Какво смятате вие за настоящите разговори в момента? Как може да се постигне по-голяма съразмерност и в светлината на това, което каза Сметната палата миналата година? Или съда, по-скоро. Какво смятате за решението на съда? Благодаря, Ана Гомеш. Благодаря, господин Бутарели. Искам да ви попитам дали следите онова, което се случва в разговорите между ЕС и САЩ в областта на защитата на данните. Особено в светлината на промените, които САЩ възнамерява да въведе относно възможността за правна защита на европейските граждани, е, когато става дума за нарушаването на, на правото на лична свобода на европейските граждани. Освен това, е, вашия орган е НОСТ е, засегнат ли е от споразумението, което познаваме като ТИСА в рамките на СТО? Колкото по чуваме за това споразумение, за неговото съдържание, толкова повече става ясно, че това съдържание ще трябва да бъде обвързано с контрол върху обработката, съхраняването на данните. И на трето място, вашата роля е роля на надзорник що се отнася до взаимодействието с е, националните органи. Какво се случва в това отношение? В моята страна, нашия национален орган за защита на данните изготвя отлични доклади. Там се подчертават много различни проблеми от законодателна гледна точка и не само. Нашия национален орган, освен това, публикува доклад, според който има лица, които са облагодетелствани от данъчна гледна точка. Освен това, по силата на един друг доклад, много компании ползват данни на наши данакоплаци и могат да злоупотребяват с тях. Като че ли нищо не се променя, каквото и да се прави, това е в разрез с становището на нашия национален орган за защита на данните. Какво правите, за да насърчите изпълнението на това, което се приема като текст? Благодаря. Госпожа Лауристен. Thank you, thank you, Mr. for your... Благодаря, господин Бутарели, за този доклад. За мен най-интересната част са целите за 2015 година. Нашите докладчици проявяват интерес към инструмента, който представихте в това отношение. Ние участваме в тристранен диалог. Мисля се обаче, че малко позакъсняхте. Обърках се, ние не сме точно от поколението Z. Ако си представите нашата таблица с 4 колони, мобилният телефон няма да намери място в нея, така че по-добре да намерите някакво по-практично решение да помогнете, вместо да се обръщате само към нуждите на тинейджерите. Е, всички тези нови предизвикателства, е, масовите обеми данни, компютърните услуги в облак и така нататък. Какво смятате вие? Има ли нещо, което липсва в регламента относно споделената отговорност между е, органа, който контролира и онзи, който обработва данните. Ако говорим за изрично съгласие, може ли да има изрично съгласие от страна на онези, които събират масови е, и големи обеми данни? Може ли да има контрол в това отношение? Какво предстои в това отношение? Има ли някакъв пропуск, някаква празнина в това отношение? И третия въпрос относно комуникацията и обучението. Предвиждате обучение за специалисти. Когато говорим обаче за по-младото поколение. А защо не и за по-възрастните хора? Подготвяте ли някакъв, е, някаква намеса е, в учебните програми в училищата? Много е важно децата в е, всички държави да имат една и съща възможност да развиват така наречената цифрова хигиена. Каква е вашата роля в това отношение? Благодаря и сега господин Бутарели ще има думата да коментира и да даде отговори на въпросите. Uh, Благодаря за всички тези много важни въпроси. С радост бих останал няколко дни, за да разговарям с вас и приемам това като покана за следващата кръг. Сега започвам с въпроса на господин Бони. Да, бихме искали да играем роля днес в тристранната среща, а не когато е твърде късно. Ние сме независима институция, ние не преговаряме. Разбира сме, не сме формална част от тристранната среща, но ние сме основният съветник на законодателите и на комисията, бихме искали да участваме при решаването на проблемите, не при търсенето на проблеми. Смятаме, че тристранната среща трябва да остане в сегашния е, текст. От 23 години имам опит в областта на защита на личните данни в различни а, области. Това не е за мен най-добрата роля, ако ме попитате кое бих предпочел да разработвам документ на национално или международно ниво. Решението ми е ясно. Ние трябва да останем в определени граници, но да не допускаме законодателя да допусне грешки. Всички е, гледат към нас. Те очакват е, съвършен резултат. Е, ние трябва да, да разработим пакет и за това разчитаме на решение от съвета за директивата през октомври. При всички случаи текстът, който ще разработим през юли, ще бъде довършен от нас през септември по отношение на преамбюла, с същностни, а не повърхностни точки от преамбила. Ние трябваше да изчакаме текста на съвета. Започнахме през март, но, но изчакваме, трябваше да изчакаме текста през юни. По плана за изпълнение предстои много работа, Очакваме реформата да се приеме. Европейският съвет каза, че това ще стане 25 или 26 юли, но както знаете, ще мине време преди да се приемат 28-те варианта, да се сравнят, да се обнародват в официален вестник, така че по всяка вероятност всичко ще бъде готово юни или до година. Престоят много важни решения. Има възможности за маневриране в областта на преходния период – как, например, кога ще започне работа Европейският съвет защита на данните, както и въпроса с актовете за изпълнение. Мисля, че част от отговорите трябва да бъдат дадени от незаконодателни документи, препоръки, насоки, положителен опит, които да са достатъчно гъвкави, за да се адаптират към потребностите, но да са е, дело на авторитетни органи за защита на личните данни. Разговарях с комисария Юрова и тя иска да работи в тясно взаимодействие с нас, за да може съвета защита на личните данни да може да започне работа от самото начало ние трябва да дадем възможност на колегите да работят селективно, двустранно, като използват инструменти, като взаимно, взаимна помощ, съвместни операции. Съветът не може да разглежда повече от 12-15 случаи на година. Не забравяйте, че работната група има много сериозно натоварване. Въпреки, че изпълнява само консултативна функция, тя ще се запази. Но съветът в съвета за личните данни, освен тази консултативна функция, трябва да изпълнява и други функции. И това ще бъде предизвикателството. Вашият въпрос за новите явления и доколко са напълно новите. Ще повторя това, което казах в стратегията. Бихме искали да бъдем максимално независими и да използваме новите технологии. Бихме искали всичко, бихме искали да работим колкото може по-активно с новите технологии. въвеждането на мрежата iPen се оказа толкова полезно и имаше такъв успех, че третият кръг преговори ще започне скоро. Моят план, както казах, освен посещението в Силиконовата долина през септември, е да има за цел да разговарям с специалисти от сектора и да можем да направим така, че правилата на Европейския съюз да бъдат ефективни. По въпроса ви за директивата за личните данни, личния живот, да, може би ще е, работим в, на два етапа. Аз бях председател на работната група, която през 1996 година разработи първата директива за далекосъобщенията. И сега възоснова на този опит можем да осигурим пълно, пълна съвместимост с реформата. Знам, че има искания за промяна в регламента поради директива ще на личните данни. Но аз мисля, че директивата трябва да бъде включена в регламент. Господин Коелю, мисля, че нормативната база, която ще въведем, трябва да бъде достатъчно съвременна и модерна. Дейността, свършена до тук, на прав път ли сме или не, и да, и не. Мисля, че има опасност при някои разпоредби, като легитимния интерес, например, има опасност да тръгнем в погрешната посока. Има опасност да ограничим максимално предпазните клаузи да не предвидим достатъчни, достатъчни разпоредби за сигурност. Знаем, че в директивата по превенцията и престъплението трябва да работим по различен начин. Аз искам дебата да бъде прозрачен, не само защото ви нямам доверие, защото всички е, в... трябва да разберат е, какво сте предприели по този толкова важен въпрос. И разбира се, трябва да бъде пакет. Аз съм убеден, че съветът продължава да говори за пакет и използвам тази възможност да ви призова да гледате на реформата като на пакет. В това число и спрямо новите институции и орган госпожо Гомес, попитахте ме докъд... в каква посока вървя. Бих казал в правилната, но имаме нужда от модернизация и правилата трябва да могат да влязат в същия ден, а не както се случи през 2004 година. Защото ние водим диалог за големи информационни масиви. Ние наблюдаваме някои от дейностите, извършвани от комисията във връзка с мястото на базите данни. Не можем да работим въз основата на различни правила. Госпожа Лауростен, бъдете сигурна, че ще ви предоставим всички варианти онлайн, но и на хартия. Но ние изпробвахме настоящия вариант и в рамките на няколко секунди ще можем да установим наличието на слаби места, като например здравна генетична информация. Благодаря госпожо Сипелт за подкрепата. Нека да цитирам резултата от Евробарометър след проведено проучване през юни тази година. 20 години след въвеждането на директивата, едно малцинство, т.е. 15% смятат, че имат пълен контрол върху своите данни. И това е 20 години след въвеждането на основната директива. Що се отнася до разкриването на лични данни, всеки ден от нас ни принуждават да споделяме личните си данни. 71% от хората смятат, че трябва да имат право на избор. Всеки десети смята, че са добре информирани за събирането на данни. Ние ще говорим а, с езика на истината. Може би някои от законодателите няма да са доволни, но като отговорен и професионален орган бихме искали вниманието ни да бъде върху важните неща. Господин Алберт, данните изискват и защита на данните. Защитата на данните казват, че блокира новаторството. Ние сме първите, които отчита значението на големите данни, но новаторството и економическия растеж са възможни само ако имаме и защита на данните, така че пропорционалността ще фигурира в предложенията, които ще представим, що се отнася до наблюдението и следение, следенето. Случаите, които споменавате, са важни за всяка дейност в европейско ниво. Госпожо Гомес за преговорите с САЩ. Вчера проведахме е, разговори. Има и положителни новини, но е, не всичко е идеално. Е, благодарни сме за някои решения, защита на личните данни трябва да бъдат в центъра, нашата надзорна роля се усъвършенства. Много сме удовлетворени от е, съществуваща култура на защита на личните данни, е, но не бива да се самоуспокояваме. Надзорът и наблюдението е нашата основна задача, госпожо Лаурестен, и с това ще приключа. по, съв... по съвместната отговорност миналата година дадахме отговор по компютърни, компютърния облак и там казахме кой за какво отговаря. Също въжи и за съгласието. Хората не се интересуват кои сме ние. Те биха искали да разберат какви какво можем да предложим. Тъй като има много фирми, които печелят от нашите данни. С, с госпожа Юрова преди половин час разговаряхме и казахме, че ще сътрудничим. Благодаря господин Бутарели за изложението, за това, че дойдохте днес сред нас. Следващата точка в дневния ред е новият закон на Франция за събиране на разнователна информация. Той беше представен на вниманието на нашата комисия с оглед на неговата съвместимост с европейското законодателство, договорите и харта за основните права. Това е, се поставя под въпрос. Членовете на нашата комисия би искали биха искали да обсъдят основанията за събиране на разузнавателна информация. Събирането и съхранението на информация, използването на информацията. Ние приветстваме присъствието на господин Франциско Фонсека Морилю, директор по въпросите на наказателното правосъдие, който ще представи становище на комисията по този нов закон. Заповядайте, имате, имате думата. Благодаря, господин председател. Вие сте запознати всъщност с вижданията на комисията, защото не веднъж пред вас са говорили господин Тимерманс, госпожа Юрова, но разбирам, че това, което искате да обсъдим днес е френския закон за проследяването. Може би ще премина на френски. Mesdames et messieurs, донко, je vous remercie beaucoup de, de... Уважаеми дами и господа, благодаря за вашата покана. Аз съм тук от името на Европейската комисия бих искал да потвърдя, че ние се съобразихме с писмото, което някои от вас изпратиха на господин Тимерманс, госпожа Юрова, комисаря Аврамополос и на мен. Знаем също, че вие зададохте писмен въпрос преди една седмица. Господин Тимерманс му отговори от името на комисията. С други думи, ние отбелязваме, че вашата комисия проявява реална загриженост. Много съм доволен, че мога да говоря пред вас. Мога да разгледам и техническите и правни аспекти на гаранциите, които са много важни за Европейския съюз. Но при новия френски закон е възможно да има намеса в личния живот. Това все още е само проект. Ако ми позволите, ще започна с следното. И парламента и комисията познават много добре политическата ситуация, процесуалната история на закона, който е прият всъщност от двете камери на Френския парламент. Необходимо е обаче да кажем следното. Законът е прият, но той не е влязал в сила съгласно конституционното право на Франция, тъй като има обжалване от името на стотина депутати от Франция пред Конституционния съд на Франция. Въпросът е много важен политически, защото, ако не се лъжа за първи път в историята на Френската република, президентът на републиката се присъединява към депутатите, които обжават пред Конституционния съд. Така стигам всъщност и до своята първа констатация. Въпросът е от конституционно естество. И днес, на 1 юли, ние трябва да обсъдим най-вече работата на Конституционния съвет на Франция – Необходимо е също така да зачетем върховенството на закона в правовата държава. Може би моят отговор няма да ви хареса, но конституционно можем да кажем, че този момент е много важен. Основният пазач на Конституцията все още не се е произнесъл в Франция. възможно е приятия закон да се одобри или да се обяви за нищожен. Важна е съразмерността, въпроса за пропорционалността и най-вече ние трябва да се съобразим е, с органа, който отговаря е, за спазването на Конституцията във Франция. Нека обаче подчертая още нещо. Всички знаем за какво става дума. На 23 юни Заместник председателя Тимерманс даде официален отговор на рутинен въпрос за данните. Аз мога да цитирам. Въпросът на почитаемите членове на Европейския парламент е свързан с важни правни последици всички ние разбираме какви са тези последици. На второ място, пак цитирам, съгласно стандартната практика, Комисията не счита за уместно правенето на коментари относно националното законодателство преди завършването на цялата законодателна процедура. Това, както разбирате, е официалната позиция на моята институция. И това е и позицията, която ще заявя пред вас. Мога единствено да ви уверя, че ние, разбира се, следим много внимателно как се развива този законопроект. Също така сме убедени, че всъщност досието засяга основния принцип за баланс между сигурността и личните права. Знаем какви трагични събития преживя наскоро Европа и знаем също така, че трябва да се гарантира сигурността на гражданите – това обаче не бива да засяга основните човешки права. Балансът е ключов за нашата политическа позиция. Това отговаря и на дневния ред, прият на 28 април мината година. Господин председател, както се казва на френски, още не сме стигнали до решение, но за нас в момента е, работ... е важна работата на органа, който гарантира спазването на Конституцията във Франция. Благодаря ви за въведението. Сега ще дам думата на колегите, госпожо Гризбек. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Франческо Фонсека Морио за това, което каза. Ние виждаме, че той има големи дипломатически умения, както и правни познания. Този проекто закон предизвика реакцията на някои колеги евродепутати, които зададоха и въпроса си – защото проекто закона беше прият окончателно на 24 юни, преди да бъде публикуван, нещо, което беше спряно от обжалването пред Конституционния съд. Страна, на която застана и френския президент – ние зададохме въпрос към комисията. Може би аз ще се спра по-подробно на самия въпрос. Зададохме въпрос, защото тук опираме до общностното право, доколко националното законодателство изпълнява европейските договори, доколко се задава правилния контекст. Ако мислите, че това не е важно, то виждаме, че обжалването пред Конституционния съвет също спря процедурата по този закон. Ние зададохме въпрос към Европейската комисия, получихме отговор от заместник-председателя Тимерманс, вие цитирахте текстове от този отговор. Но отново ще кажа, Няма как да не се замислим за много важните, чисто правни последици. Трябва да помислим как се вписва този закон в работата на разузнавателните служби и доколко отговаря, както казах, на европейските договори. за мен, а и за много мои колеги е изключително важно да се зададе законодателната рамка. Във Франция, например, подслушването, използването на данни трябва да попадне в тази рамка. Не може да се прави скрито. И да продължаваме с навиците на разузнавателните служби, така както те са се създавали до сега във Франция. Всъщност, трябва да имате предвид, че това е система на разузнаване, която до голяма степен се е развила още преди да се развие законодателството за нея. Затова е много важно във Франция наистина да имаме най-сетне тази ясна юридическа рамка, която да отговаря на съвременните условия и новите технологии. Четири забележки имам, набързо ще ги изброя. На първо място този баланс между основните права на човека и сигурността характеризира всъщност демокрацията. Във френския текст има нещо, което отсъства. То е много важно. И няма как тук да не си задаваме въпроси. Що се отнася до това, което липсва, то е ролята на съдията, който би трябвало да е независим в цялата система и да бъде гарант. Но в този случай е предвидена различна процедура. При спешност се е достатъчно да имаме решението на ръководителя на изпълнителната власт. На второ място – продължителността на съхраняване на данните. Имам още няколко неща. Виждам, че ме спирате, господин председател. Ще видим какво ще е решението на Конституционния съвет. Тогава ще задам и последния си въпрос. Много ви благодаря и наистина съжалявам, но трябва да сме по-кратки, иначе ще седим тук до полунощ, всички сме изморени. Госпожа Интвелт, благодаря ви, господин председател. Ще кажа, че никак не съм убедена от това, което казва комисията. Тя винаги твърди, че преди да влезе един закон в сила, не могат да се произнесат по него. Добре, господин Орбан искаше да въведе смъртното наказание. Комисията много бързо реагира. Дори имаше предложение, като говорим за бюджета, европейския семестър. Комисията се произнася преди одобряването на бюджета, така че ние просто не вярваме на този аргумент. Смятам, че комисията само протака. На второ място, вие казахте, Европейската комисия не оценява конституционния характер на националното законодателство. Добре, ние не искаме това от комисията. Искаме да каже доколко има съвместимост не с националната конституция, а с европейските договори и хартата за основните права. Тук не може комисията да няма мнение. Този закон вече е прият. Сега се прави чисто правната проверка, но той е прият. Вие не сте някакъв политически евнух. Вие си имате своето мнение и аз искам да знам какво е мнението на комисията, що се отнася до договорите. Нещо друго, което вие казахте, този баланс между основните права и сигурността. Не, основните права са основни. Не може да бъдат компрометирани заради сигурността. Същия аргумент чухме, когато обсъждахме изтезанията от страна на ЦРУ. Малко да ги поизмъчим, за да имаме по-голяма сигурност. Не. Тук опираме до нещо, което не подлежи на договаряне. Робството, изтезанията, свободата на мисълта, те не подлежат на договаряне. Необходимо е мерките за сигурност просто да отговарят на тези основни права. И това, което ще ви кажа, господин Фонсека е, че ще задам абсолютно същите въпроси за един бъдещ холандски закон, който позволява на тайните служби да следят абсолютно всичко, което правим в интернет, без никакви ограничения. Достатъчно е да кажа честна дума, ние го правим е, в името на нещо добро. Така че аз ще ви задавам въпроси и по холандския закон, но бих искала Европейската комисия да направи проверка на тъй наречената европейска конституционност на закона, преди да се стигне по-далеч и да трябва да се произнесе съда в Люксембург. Вместо да чакаме толкова дълго, нека комисията си свърши работата, както го прави при конкурентоспособността, държавната помощ, там веднага се спуска напред. Защо не го правите при основните права? Благодаря ви. Госпожа Жули, благодаря ви. Разочарована съм, че не чухме становището на комисията. Струва ми се, че сезирането на Конституционния съвет, нещо, което беше обявено предварително, е начин за справяне с критиките от всички страни. Е, говорим е, за безпредседентна стъпка. Знаете, освен това, че този Конституционен съвет не е сезиран по всички текстове на закона, а само по някои от разпоредбите, избрани от депутатите. За мен е важно да знам как този проектозакон отговаря на изискванията за спазване на правата на човека по европейските договори. Всъщност този закон не цели единствено сигурност, а също така превенция на престъпността и опазване на економическите и индустриални интереси от голям мащаб в Франция. Този закон позволява масово проследяване. Могат да се използват алгоритмите на черната котия. Нещо друго, което научихме е, че Масовото проследяване се прави още от 2007 година и обхваща абсолютно всички комуникации между французите и чужбина, което означава, че всички тези съобщения, комуникации се записват, така че важна е продължителността на съхранение, която и вие е, споменахте. Освен това, ще видим как се използват тези данни в бъдеще. Това е огромно посегателство, що се отнася до правата на гражданите. Надявам се Европейската комисия да каже същото. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря ви, Euh, и аз, подобно на колегите и френските депутати, много внимателно следя процедурата по този проекто закон и развитието съответно в Националната асамблея и Сената. Според мен, вота на избраните от народа депутати, вод, който е избрал и нас като европейски депутати, е важен. Текстът е прият от мнозинството, с подкрепата понякога и от дясно и от ляво, така че нека все пак проявим по-голямо уважение към демокрацията. На второ място Конституционният съвет наистина е сезиран, Президентът е на страната на тази процедура. Това според мен е добре. Обръщам се към вас, Софи Индвелт. Конституционният съвет може да поиска оттегляне на текста. Това е напълно възможно. Конституционният съвет във Франция е всъщност пазителя на нашите свободи и основни права. И е чудесно, че този съвет е сезиран, но трябва да бъдем благоразумни, да изчакаме резултата. След това, както каза и Натали Гризбек, много хубаво би било да се направи сравнение във всички 28 държави членки, да се види какви са техните законодателни норми, как се сравняват с френските текстове, да имаме комисия, в която да влизат магистрати, държавни съветници, евродепутати, включително да разгледаме и въпроса за тези алгоритми, да бъдат включени и административни и наказателно-правни съдии. Има тревога наистина и е необходимо да си дадем сметка, че законът цели по-голяма сигурност – ще чуем мнението на Конституционния съвет, но нека направим сравнение между всички държави членки, за да имаме система, която да защитава свободите във всички държави членки. Thank you very much. Um... Биргит Сипева е следващо. Благодаря. Сега ще говоря на немски. На първо място, дори един демократично избран парламент може от време на време да взима решения, които са в разрез с Конституцията или европейските договори. И ето защо е напълно уместно да има контрол. На второ място, равновесието между сигурността и основните права. В началото на всички тези дебати, които провеждаме от дълго време насам, сам, някак си имаше резон е, да, да говорим е, за, за всичко това, но сега някак си вече не ми се нрави е, разговор от този тип. Съгласна съм с София и Недвелт. Основните права са си основни права. Искам да кажа нещо и за процедурата. На 23 и 24 юни отново се разгледа ситуацията и се реши, че няма проблем. Само, че дебата по този закон не започна през юни, той започна много по-рано. И чуваме, че има тревожно развитие и ето защо би трябвало да сме информирани е, и то добре и на по-ранен етап. Ако имаме тревоги относно някакъв закон, не трябва ли да се работи малко по-активно? Иначе просто се приема закона и тогава се решава, че трябва да се намесваме. Жалко е, че се намесваме толкова късно. Чуват се всякакви слухове, подозрения за това, което се случва, но нямаме конкретна информация. Остава се с впечатлението, че тайните служби ще могат да събират е, данни за конкретни физически лица. Аз мисля, че няма да има прозрачност, няма да има контрол няма да има никаква яснота и като цяло има основания да сме притеснени. Разбирам, че комисията не желая да навлезе в подробности, но текста, който е прият и тук подкрепям Софи, е на масата и мисля, че дипломатично може и да се намекне, че има някакви причини за тревога. По-настоящем обаче, е, доколкото знам, закона може и да се промени. Това е една възможност. Искам да солидаризирам с това, което казва Сипел. Разтревожена съм и не приемам довода, че виждате ли, това е демократична инстанция. Виждала съм демократични инстанции в демократични страни, които взимат много лоши решения в областта на правата на човека и на сигурността. Нека да ви напомня мерките предприяти от Американския конгрес, демократична институция, коя, който даде зелена светлина на извънредните прехвърляния, но какво да кажем, демократичен орган? Оказва се, че допуснаха огромна грешка. При нас се оказва под натиска на събитията вървим към една лудост, която може да се окаже изключително вредна, с вредни последици. Много ми е странно, че това е инициатива на правителство от моето семейство, от моето политическо семейство. Искам само да кажа, че се надявам, че Френският конституционен съд ще отмени този закон. Това не може да ни накара да останем безучастни към една много опасна тенденция, която поставя сигурността на всичко и в ущърпа на правата на човека. За съжаление, не ми харесва това, което се случва в Вентимилия, не ми харесва това, което каза френския министър-председател за цивилизационния шок. Аз съм разтревожена и не мога да мълча, когато се случват такива неща в моето политическо семейство. Госпожо Интвелт, кратък коментар ли искате да направите? Благодаря за това, че отново ми давате думата. Два коментара. Провокираме колегата, която каза, че трябва да зачитаме демократичните решения на националните парламенти. Да, това е така, само че националните парламенти са обвързани от европейското законодателство, поне докато страната е член на Европейския съюз. Това означава, че те могат да правят каквото си искат. Е, на второ място и надявам се, че ще разберете иронията. Е, има един град на френска територия, който ще бъде засегнат от този закон и ще го посетим следващата седмица. Е, нека да гарантираме, че няма да ни подслушват. Благодаря. Е, сега думата има представителя на комисията. Кратък коментар, така ли? Само, че моля ви наистина кратък. Искам само да уточня Предполагам, че си чела текста и виждате, че са изключени парламентаристите. Журналистите, ще ти дам целия списък на лицата, които не попадат в обхвата. Адвокати, журналисти, магистрати, парламентаристи. Просто да ви е, успокоя за Страсбург следващата седмица. Какво не каза колегата? Ако тези хора, лекари, адвокати, парламентаристи, разговарят с хора в чужбина, всичко, което казват, се записва. И това е една от големите лъжи по този закон, които не са обсъждани в парламент. И сега представителя на комисията, господин Фонсека Морилю. Мисля, че мога да бъда кратък. Е, в началото казах, че много се радвам, че съм е, тук, защото говорим по много важен въпрос. И в края на дебата мога да кажа същото. Въпросът е, е въпросът не е, че всички трябва да бъдем на едно мнение, но очевидно въпросът е сериозен. Няколко въпроса. Да, Европейската комисия смята, че този закон може да повдигне сериозни въпроси от правно естество. Като пазител на договорите ние играем много конкретна роля. Комисията комисията не може да се произнесе по този закон на национален парламент. Госпожо Интвелт, имаме правно основание да се произнесем. Имайте предвид член четвърти 2 на договора казва пределно ясно, че съветът трябва да зачита е, правомощите на държавите членки в областта на сигурността. Разбира се, това не, това не е Библия, това е Възник... Има много неща, които могат да се направят и искам да ви уверя, че Европейската комисия ще се отнесе много сериозно по този въпрос. Най... Доброто е да следваме принципите на върховенството на закона. Искам да ви уверя, че няма да чакаме 30-те дни, в които трябва да се произнесе Конституционния съд. Комисията ще следи много внимателно а, този закон. Благодаря. Оставам с впечатлението, че ще се върнем към тази тема в близко бъдеще или може би на следващото заседание. Благодаря за това, че дойдохте и ви желая всичко най-добро. We move to the uh, next item преминаваме към следващата точка от дневния ред. Предложение за решение на съвета относно подписването от името на Европейския съюз е, на Конвенцията на съвета на Европа относно превенцията на тероризма и допълнителния протокол към нея. На 19 май Комитета на министрите от съвета на Европа прие допълнителен протокол към Европейската конвенция относно превенцията на тероризма, свързана с така наречените чуждестранни бойци. Този протокол е насочен към прилагането на аспекти на наказателното право във връзка с резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ 2178, което се нарича заплахи за международния мир и сигурност. На 1 април 2015 година е, съвета прие решение за започване на преговори по този протокол е, и е, съответните директиви. На същия този ден се проведе първа размяна на мнение относно преговорите. По време на този разговор е, депутатите повдигнаха въпроса за това, че липсва информация относно разделението на правомощията между Европейския съюз и държавите членки. Европейската комисия днес е представена тук от господин Луикс. Господин Луикс ще представи двете предложения и след това ще се изкажат депутатите. Господин Луикс, благодаря, че дойдохте. Давам ви думата. Thank you very much. Um, good afternoon, everyone. Um... Благодаря. Добър ден на всички. Бях тук на 1 април и бях дошъл за да каже какво се случва е, с преговорите по този допълнителен протокол. Получихме писмото на господин Морайс. Трябва да кажа, че подготвихме отговор, но не го изпратихме. Разговаряхме с нашата собствена правна служба, както и с правната служба на съвета. Това стана по времето на латвийското председателство. Само преди няколко дни проведохме среща с представители на съвета. Ето защо сметнахме, че е по-добре първо да разговаряме с вас днес и след това да актуализираме своя отговор. Знаете, че от септември миналата година има резолюция на съвета за сигурност на ООН. В тази резолюция се иска да се криминализира поведение, на пример е, от рода на пътуване в чужбина с цел е, обучение в терористични лагери. Беше поискано от комисията да се разгледа рамковото решение от 2008 година, което дава определение на тероризма и което определя минимални санкции. Факта, че ислямска държава обяви създаването на халифата през е, юни миналата година, е, показа, че не живеем в политически вакуум. Държавите членки и техните ръководители на 30 август миналата година казаха, че трябва да се работи по решението и поискаха от Евроюст е, да вземе отношение и да спомене какво може да се направи е, по отношение на съдебното сътрудничество. Нападенията в Париж изиграха своята роля. Съвета реши да е, се започнат разговори по допълнителен протокол към конвенция 196, която също е свързана с борбата с тероризма. Вероятно си спомняте, че изказах своите притеснения, че от една страна разговаряме по същината на въпроса в Страсбург, в съвета на Европа, защото искаме нашите стандарти да бъдат отразени в а, протокола на съвета на Европа и в същото време преговаряме в Брюксел за мандат. Това положение не го създадохме ние, но трябваше да се справим с него по някакъв начин – Държавите членки решиха, че трябва да се водят преговори с пълна сила, макар че процедурата не беше кой знае колко безпроблемна. И сега, докъде сме стигнали? Преговорите приключиха поне в техническата си фаза в първата седмица на април. Парламентарната асамблея на съвета на Европа разгледа текста и поиска да има е, допълнително позоваване на основните права и да има защитни механизми в това отношение. Ще поясня това малко по-късно. След това, на срещата на министрите в Брюксел на 19 май се прие политически е, текста. Сега сме на фаза е, подписване и заключителна фаза. Двете решения пред вас са малко необичайни. Нека да се върна малко по-назад. От правна гледна точка, принципно, подписване на международно споразумение, в този случай допълнителен протокол, означава, че като цяло приемаш текста, имаш политическото намерение да го приемеш и е, си задължен да не правиш или да не казваш нищо, което ще постави на риск е, изпълнението на конвенцията или в този случай на протокол. Това е положението. Е, само, че текста става правно задължителен, когато се ратифицира. Това е така наречената заключителна фаза. Принципно, Комисията включва на едно място в един и същи пакет и подписването и заключителната фаза или ратифицирането. В този случай това не е така обаче. Защо? Защото решиха държавите членки, че трябва да има по-официална дискусия относно компетенциите. Двете предложения се основават на нашето тълкуване, че първо трябва да се подпише конвенцията, конвенцията майка. Член 10 от протокола постановява това. Това е правно изискване. Не може да си страна по протокола, ако първо не си страна по конвенцията майка. А по това време ние не бяхме. Така че това е правно изискване. Въпросът за компетенциите тук не е толкова важен, защото в рамките на конвенцията Майка има смесени правомощи от гледна точка на Европейския съюз. Някои правомощия са смесени, други са изключителни, но това няма никакво значение, защото държавите членки, всички те, с изключение на Чехия, са страна по конвенцията и нашето членство, нашето подписване и ратифициране просто е един допълнителен факт. Големия въпрос възниква във връзка с протокола. Кой ще подписва от името на Европейския съюз? Държавите членки по-отделно или е Европейския съюз? Ние смятаме, че това са изключителни правомощия на Европейския съюз, защото според не отдавна появилата се съдебна практика по силата на член 3 от договора е, има изключителни правомощия за Съюза тогава, когато при изключване на международно споразумение има възможност да се въздейства върху съществуващи правила или тяхното приложно поле. Това е положението според нас. Имаме и други правни инструменти, по които Европейския съюз вече е използвал своето право на действие план. И е логично, че това трябва да стане и във външен план. Е, с други думи, в контекста на съвета на Европа. По същество, какво има в протокола? Е, в протокола се криминализират пет типа поведение – Криминализира се участието, участието в някаква група или е, асоциация, която има за цел да извършва терористични нападения, т.е. участие в, повтарям. На второ място, криминализира се така нареченото пасивно обучение или получаването на обучение. На трето място, пътуване в чужбина с цели тероризъм на четвърто място криминализира се финансирането на пътувания в чужбина е, в такава връзка и е, на пето място криминализирането на терористични действия или закононарушения. Когато се транспонира всичко това в международното законодателство, ако държавите и членки сметнат, че са на лице необходимите условия да се криминализира такова поведение, няма е, необходимост е, да се е, преоткрива е, колелото и да се преопределят още веднъж терористичните действия. Освен това в протокола се казва, че тези действия трябва да са извършени целенасочено и незаконно. Нека да дам един пример. Аз съм банкер. Взимам този пример от реалния живот. При мен идва човек и иска заем от 5000 или 8000 евро, за да си реновирам кухнята. И получавам заема. Банкера действа е, законно и целенасочено, тъй като лицето няма, е, не изказва намерение да финансира терористична дейност. Тоест, е, банкера е подведен. Е, няма да обсъждам повече тази целенасоченост и незаконност. По отношение на защитата на човешките права, фундаменталните права, има позоваване на тях и в преамбюла, и в член 8. От правна гледна точка няма нужда от такива позовавания, защото всички предпазни механизми в конвенцията Майка автоматично се прилагат за протокол. Въпреки това всички преговарящи страни, включително и парламентарната асамблея, казват, че дори това да е очевидно, трябва тези предпазни механизми и гаранции да се споменат ще видите, значи, нещо подобно в преамбило в член 8. Какво означава това на практика? Това означава, че Принципа на пропорционалност трябва да се зачете в пълна степен. На второ място трябва да се гарантира правото на справедлив съдебен процес. Тежестта на доказване пада върху прокуратурата, а не върху обвиненото лице. и естествено презумпцията за невиновност. Тя трябва да се е, зачита във всички случаи. В заключение, господин председател, какво е положението в момента. С е, помощта на идното председателство, което вече е, е всъщност настоящо, люксембургското, организирахме три срещи. Те ще се проведат през този месец, през юли и трябва да се уточни на тези срещи въпроса за компетенцията. Държавите членки имат различни позиции тук. Чехия, разбира се, има намерението да а, ратифицира конвенцията Майка. А, това си е работа на Чехия и мисля, че процесът е започнал в Прага. Някои държави членки, от друга страна, смятат, че целият протокол или част от него е обект на споделени правомощия. И тук възниква разнобоя между нас и държавите членки. Става дума за тълкуване на договора и на съдебната практика. Това е положението в момента. Благодаря. Искам да дам думата на господин Вебер от Постоянното представителство на Люксембург. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че дадахте на председателството възможността да каже няколко думи за тези предложения за решение. Колегата от комисията вече представи ситуацията. По тези две предложения, онова, което се отнася за подписване на конвенцията, изисква Европейския съюз да участва в допълнителния протокол. Представителят на комисията направи преглед на причините за конвенцията и протокола. Що се отнася до дейностите по двете предложения съветът проведе първа размяна на мнения, най-напред по време на латвийското председателство, люксембургското председателство предвижда три срещи. Целта е да приемем текста през октомври. Мисля, че представителят на Европейската комисия представи какви са, къде са различията между комисията и държавите членки. Благодаря. Господин Депре, вие сте първия, който има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви се извиня за това, че закъснях. Не можах да чуя част от изложението, така че може би това, което ще кажа, повтаря това, което вече беше казано. Добре дошъл и на, представителя, и на представителя на председателството. Няма да се изказвам по същество. За да можем да участваме в допълнителния протокол, трябва да сме подписали самата конвенция. Колко държави членки на съвета на Европа са е подписали, това би ни дало представа за онези, които биха участвали в допълнителния протокол. Що се отнася до допълнителния протокол. Разбрах това, което казахте. Според вас член 3, точка 2 на договора предвижда Европейският съюз да е подписал допълнителния протокол. Вярвам ви, но чета в е, текста четвърта точка, но това въжи и за други всяка държава членка предприема необходимите мерки за предвиждане на наказателни, право, наказателни мерки, но Европейския съюз няма правомощи в наказателното правораздаване. Тогава как може да се подпише текста който предвижда транспонирането на определени разпоредби във вътрешното законодателство, тогава когато Европейския съюз няма правомощия в дадена област. Бихте ли ни дали някои пояснения, тъй като аз се чувствам озадачен? Благодаря. Ако няма други желаещи да участват в дебата, Бихте ли отговорил господин Лалк? На първия ви въпрос отговорът е всички държави членки на Европейския съюз, изключение на Чешката република, не само са подписали, но и ратифицирали, т.е. те са страни по конвенцията. Както каза Люксембургското председателство, това е предпоставка. Не можеш да бъдеш страна по, по протокола, без да си страна по конвенцията. Що се отнася до правомощията, член 3, точка 2 от договор за функциониране на Европейския съюз – изрежда онези компетенции, които са изключителни за Европейския съюз. И има и една алинея, която предвижда при изключването на международен договор, който да доведе до промяна в обхвата на съществуващите права. Това, което съществува е рамково решение от 2002 година. Европейския съюз вече има такива правомощия, които са били упражнени през 2002 и 2008 година. Това беше в режима на втория стълб. Както казах в началото, от самото начало и преди драматичните събития в Париж и преди съвета на Европа да се ангажира бързо, което ни доведе в тази трудна ситуация. Имахме мандат да започнем дискусия и да се лисабонизира рамковото решение. Не само да преразгледаме съдържанието, за да отговорим на явлението чуждестранни бойци и да дадем политически отговор на пела на света сигурност на ОНЕ тъй като стълбовете изчезнаха, имаме нужда от общностен инструмент. По същество, ние казваме, че сме получили мандат да преразгледаме рамковото решение. Съществуват правни инструменти и ние възнамеряваме, и това беше казано в новите приоритети сигурността на Европейския съюз, и всъщност решението за преразглеждане на рамковото решение беше взето от колегиума на Европейската комисия. Започнаха подготвителните дейности. И тезата ни е, че влизаме в категорията на член и точка 2 на договора за функциране на Европейския съюз, Европейския съюз е упражнил правомощията си и може да се предвиди промяна. Евро... Съвета на Европа и допълнителния протокол имат ефекта върху законодателството. Всяка от страните следва да изпълни този протокол. Ние възнамеряваме да предложим хармонизирано изпълнение на тази директива. За някои държави членки това би било безсмислено, защото те вече разполагат с такива инструменти. За някои държави членки нищо няма да се промени, за други ще се промени, тъй като ще променят е, криминали, криминализацията на някои видове поведение. Надявам се, че отговорих на вашия въпрос. Ана? Освен различията по компетенциите, кое би било по-бързо и по-съответстващо на философията на борбата срещу тероризма. И заедно с това да се, като се зачитат правата на човека. По същество, аз мисля, че държавите членки и комисията са единодушни по протокола. Трябва да се направи това, което е предвидено. От техническа гледна точка има съгласие по текста, има и политическо съгласие. Сега, започва, сега започна процеса на подписване и ратификация. Това са отделни правни документи, но беше взето решение да се раздели пакета на решение за подписване и решение за, е, за приемане. Ако се върнем на тезата, че правомощията са споделени, процес на ратификация ще бъде по-дълъг, защото не, всек, не само Съюза, а всяка държава членка трябва да ратифицира, да внесе ратификационните инструменти. Ще, това предполага вътрешна процедура, която е различна в различните държави членки. Ако предприемем неотложната процедура, тогава трябва да се предприеме по-бързата и ефективна процедура. По същество, това е и най-вярното на е, юриспруденцията. Господин Депре, искам да съм сигурен, че правилно съм ви разбрал. Когато четем в член 4.5, всяка страна предприема мерки и така нататък, това означава, че Европейската комисия ще представи една или две директиви и всяка държава членка в наказателния си кодекс трябва да включи тук изредените нарушения със съответните санкции. Това ли казахте? Отговор точно така. Благодаря за въпросите. Следващата точка в дневния ред е представена даване на становище от правната служба на Европейския парламент. На 15 декември 2014 година координаторите решиха да използват опростената процедура по правило 50 на правилника за приемането на позиция на Европейския парламент по тези три досиета. Говорим за три доклада по които докладчик е Клод Морайс. На заседание на Комисията по основни свободи съветът ни информира, че възнамерява да въведе някои промени в предложението на комисията и представи своите изменения. Комисията даде своето съгласие на изменението на съвета. С оглед на изменението на съвети, на 27 април 2015 година координаторите решиха да се обърнат към правната служба на Европейския парламент за становища по тези три досиета и по-конкретно най-важните изменения, предложени от съвета. Становището беше изпратено на господин Мораес на 23 юни и беше предоставено на всички членове на комисията. Най-напред ще дам думата на правната служба на Европейския парламент, за да представи своето становище и след това ще дам думата на колегите за дискусия. Има три предложения на комисията, които да бъдат обсъдени от вашата комисия. Всяко от тези предложения има няколко правни основания, има за цел да се отменят различни устарели актове в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Правната служба получи два въпроса от вас. Първият въпрос е дали изборът на регламент като тип законодателен инструмент за целите на трите предложения съответства на договорите. Отговорът ни на този въпрос е положителен за трите предложения. Регламентът е уместен и подходящ инструмент за всички три предложения. Искам да подчертая най-напред, че договорът не предвижда конкретен тип инструмент, който да се използва за отмяна на актове на Съюза. Там се казва, че ако договорите не уточняват какъв тип инструмент трябва да се приеме, институциите решават в зависимост от случая. Има две предложения, при които правните основания, предложени от комисията, не уточняват какъв инструмент следва да се приеме. Тези правни основания говорят за мерки. Следователно, що се отнася до тези две предложения, става дума за документ 2014-713 и 714, парламентът може да избере най-подходящия тип инструмент – Комисията предложи да използва решение за отмяната. Според проекта на съвета, на чиято основа работим, съветът предвижда типът инструмент да бъде регламент. Ние анализирахме дали има довод в полза на решение или регламент за тези предложения проверихме съдебната практика на съвета, където се казва, че крайният резултат от решението може да бъде същият, като напряко приложим разпоредба от регламент, особено ако разпоредбата е безусловно и достатъчно ясна и точна. Според нашия анализ, простата отмяна отговаря на това изискване. Следователно, крайният резултат на решение или регламент не биха били много различни. Трето предложение на комисията от 2014 черта 715 там нещата стоят малко по-различни. Две от правните основания, третото предложение, уточняват какъв инструмент следва да се използва. Член 83.1 от договора за функциониране на Европейския съюз допуска по принцип приемането на директиви. Член 82 алинея 2 допуска приемането на регламент. И комисията и съвета предвиждат приемането на регламент за третото предложение. Това е тип инструмент, който съответства на правните основания на предложенията. Още повече, използването на регламента дори се изисква по член 88, алинея 2. Следователно, регламентът е подходящият инструмент и за третото предложение. Позволете ми да се занимая накратко с въпроса а, за член 83 или не е първо. Това е, една от правни, това е едно от правните основания за третото предложение. Там се изисква използването на директиви, отнасящи се до дефинирането на нарушения и престъпления и санкциите. Правната служба стигна до заключението, че в този много конкретен случай тълкуването на текста на договора не е единственият възможен избор, тъй като целта на предложението не е приемането на нови мерки за хармонизация, а отмяната на остарели актове. Използването на директива не е задължително. Във втората част на въпроса си вие питате дали има правни доводи в полза на регламент вместо на решение. Както казах, този въпрос има отношение към първото и второто предложение, където парламентът не е длъжен да приеме конкретен тип инструмент и може да избере или решение, или регламент. Но крайният резултат от решение или регламент а, са подобни за целите на отмяната на акт в този случай. И правната служба не смята, че има аргумент в полза на решение или регламент. Вторият ви въпрос е свързан с предвидената отмяна на рамкото решение на съвета 978 за Европейската заповед за събиране на доказателства. Съветът възнамерява да добави рамковото решение към списъкът инструменти за отмяна. Съвет проектът на съвета съдържа преходни разпоредби и някои изменения към преамбюла. Да не забравяме, че рамковото решение вече беше сменено е, заменено с директива 2014 е, черта 41 относно Европейската заповед за разследване в наказателно-правни дела. Директивата ще се прилага от 26 държави членки, тъй като Дания и Ирландия не участваха. При приемането правната служба разгледа предложените разпоредби и правния контекст и достигна до заключението, че осмяна на рамковото решение е, не повдига правни проблеми. Благодаря. Има ли изказвания или коментари? Господин Мораес предлага да продължим работа по тези досиета по простената процедура с измененията. Господин Мораес ще състави измененията, които отразяват проведените разисквания в съвета и в комисия Либе. Тези изменения ще ви бъдат изпратени по електронната поща. Съгласно правило 50 е предвидена процедура за възражения. Ако не се получат възражения, Докладът ще се смята за прият от комисията и ще бъде представен в пленарна зала. Ако има възражения, те ще бъдат гласувани на следващото заседание на ЛИБЕ, като рамките са по-малко от 21 дни. Измененията трябва да се изпратят до 3 юли. Всъщност крайният срок изтича на 24 юли, а измененията се пращат на 3 юли. И накрая последната точка от днешното заседание делегацията на Либе в Вашингтон. Периода е 16 до 19 март 2015 година. Имаме доклада от тази мисия. Ръководителят, господин Албрехт, трябваше да ме замести. Целта беше да се получи актуална информация за това, докъде са стигнали преговорите с САЩ по основни теми, като неприкосновеността на личния живот и защитата на данните след резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 година относно електронното масово проследяване. Обсъдихме данните на пътниците, промените в законите на САЩ за проследяването, сигурното пристанище, ТИТИП, обхватното споразумение. Разговаряхме с конгресмени, НПО, заинтересовани групи, получихме информация по различните теми. Също така работихме заедно с представителите на административните власти на САЩ и на Конгреса. Препоръчваме това сътрудничество да се доразвие да има рамка за сътрудничество по въпроси като личния живот, сигурността, гражданските свободи и трансатлантическото прехвърляне на данни. Има ли изказвания? Заповядайте. Като че ли аз съм единствения член, който всъщност може да потвърди, че всичко казано в доклада е вярно. Посещението наистина се случи и наистина обсъдихме различни законодателни пакети, най-вече тези свързани с защитата на данните. Трябва да кажа, може би, че една от целите ни беше провеждането на диалог с американската страна. Искахме да видим къде са различията и доколко те са наистина различия, дали не става дума просто за различни правни навици, култури. В това отношение посещението беше наистина ползотворно, тъй като установихме, че всъщност разликите не са толкова големи, колкото ни се струваха. Видяхме и къде са истинските проблеми, чието решение все още липсва. Много полезни бяха тези контакти. Конкретната ни задача беше да обсъдим и проекто закона в САЩ тук работихме много активно с различните институции и лица, за да се разбере, че такъв закон наистина трябва да има. За да може да приемем някои норми, свързани с защитата на данните. Благодаря. С това мисля, че стигнахме до края на заседанието си. Следващото ни заседание в Страсбург, понеделник в 7 часа сутринта на 6 юли.